Uh, Добро утро! Продължаваме с заседанието на подкомисията. Надявам се, че е, трябва да кажа, че вчера следобедът беше много интересен. Говорихме за новите медийни технологии и правата на човека. Е, тук присъстваха много добри експерти и заинтересовани страни, включително Nokia, Siemens и Google. Е, и съм сигурна, че можем да надградим върху научното а, също така проведохме много интересно изслушване за правата на човека в арабския свят, организирано заедно с Freedom House. И а, също така имаше много а, вълнуващ прием след това, когато двама активисти, един от Сирия, един от Египет, получиха награда. А, юристът Ал Мали, който е в затвора, а, който е затвор в Дамаск. Неговият син беше тук и това също беше вълнуващо. Днес продължаваме с въпросите към комисията. Както е записано в дневния ни ред, Първи въпрос е от заместник председателката госпожа Андрикене. Става дума за положението с правата на човека в Мексико. Искате ли думата, за да опишете въпроса? Не, преминаваме директно към отговора. Давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря за Мексико. Казвам се Жан Франко Боки и работя в отдела Бокикио, извинете. И работя в отдела за Мексико. Комисията наясно с тежката ситуация в правата на човека в Мексико и е наясно с ситуацията спомената от във въпроса и я следи и прави всичко възможно. Този въпрос бе засегнат в диалога с Мексико и в среща на върха с Мексико, където се говореше за двустранен диалог по правата на човека и първата среща бе проведена вече по този диалог. Говорихме за основни въпроси за правата на човека, положението на, защ... на правозащитниците, свободата на медиите и говорихме за възможностите да се говори ясно и открито и имахме възможност да говорим открито за а, конкретни ситуации. Европейския съюз настоя за разследване на обвиненията за нарушение на правата на човека, извършени от военните и други сили. А, обвинения, които, а, с които се занимаваха до сега само военните съдилища. Припомни се и декларацията за защитниците от Гереро, припомниха се и трите убийства от януари 2010 година. Делегацията от Европейския съюз обясни местната стратегия, одобрена и от е, е, посолствата за е, по-добра грижа за положението на защитниците на правата Говори се за убийството на Бланка Месина в град Тихуана и на други правозащитници. Предложи се създаване на работна група за конкретни случаи, по които Европейският съюз е изразил своята загриженост. Що се отнася до убийството на журналисти, мексиканската страна каза, че са предприяти действия и представи действията, които са предприяти но призна, че е необходимо и подобрение. И накрая, що се отнася до инцидента в Оаха, властите бяха призовани да направят всичко възможно, за да подведат виновните под отговорности. Под отговорност. Нашата делегация възнамерява да не остави този въпрос без е, проследяване. Срещнахме се с представители на жертвите на инцидента Олаха. Срещнахме се господин Омар Еспас и госпожа Беатрис Кели. Комисията повтаря, че правата на човека са една, един от приоритетите на политиката на Европейския съюз към трети страни. Целта е да се борим с общите стойности и правата на човека. Но не е само това. Мексико е стратегически партньор на Европейския съюз, с когато всички въпроси, даващи възможност за задълбочени отношения, се обсъждат. Наскоро бе одобрен, одобрен план за действие, в който се говори за конкретни сфери на партньорство – включително и в областта на консолидирането на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека. Както казах в началото, комисията се опитва да проследява е, конкретните случаи, е, използвайки всички средства, които са и на разположение. Въпросът ще бъде засегнат и в е, срещата на съвместната парламентарна комисия Европейски съюз Мексика. Господин, госпожа Андрикена, имате ли допълнителен въпрос? Благодаря, ще говоря на литовски. Искам да благодаря на представители на комисията. Бих искала да ми дадете малко повече информация за конкретни случаи. Споменахте, че мексиканското правителство е предприело мерки е, с в борбата срещу убийствата на журналисти. Комисията знае ли какви са конкретните мерки, които са взети? Какви са предприятите действия? Какви са плановете за действия? Защото положението, информацията за убийствата на журналисти са наистина възмутителни. Мексико е стратегически партньор на Европейския съюз и нашето стратегическо партньорство трябва да се основава на общи ценности. Бих се радвала, ако представителят на комисията и на този въпрос няма да говоря по-дълго, но само искам да кажа, че съм заместник член на е, делегацията на Европейския парламент за Мексико. И е, към края на годината бих искала да организирам изслушване в Европейския парламент за правата на човека в Мексико. Искам да говоря за убийствата на журналисти, положението на правозащитниците и положението в затворите в Мексико, което е възмутително. И за което не можем да продължим да мълчим. Благодаря. Госпожа Андригена, давам думата на представителя на отдела за Мексико на комисията. Благодаря, госпожа председател. Както казах, дискусията бе много открита по време на нашия първи диалог по правата на човека на 12 май. Европейския съюз бе изключително настойчив по отношение на въпросите предизвикващи загриженост и мексиканската страна – направи всичко възможно, за да откликне на повдигнатите въпроси. Присъствието на заместник секретаря Гомес Роблео представихме случаите, които са ни известни и той пое ангажимента да създаде работна група за разследване на тези случаи присъствието на представители на Министерството на вътрешните работи. Стана ясно, че това министерство е готово да поддържа контакти с нас за конкретните случаи и се споменаха случаи, които вече се разследват. Що се отнася до заплахите срещу журналисти и до убийствата на журналисти, бе направено изявление – от федералния прокурор в Мексико, който се занимава конкретно с тези въпроси. И той по ангажимент да информира Европейския съюз за развитията в разследването на тези случаи, особено убийството на трима журналисти в, през януари. Не бяха споменати планове за действие, но бяха изредени мерките, които се предприемат от властите за разследване на тези случаи. Или по-скоро предприятите действия. Иначе, както казах, не се споменават а, специални мерки за бъдещето или пък планове за действие, но е ясно, че властите приемат въпроса на сериозно. Благодаря много. Искам да благодаря на комисията за това, че повдигна въпроса за убийството на Бети Кариньо и Юрий Якола в този първи диалог по правата на човека, както знаете, аз бях изпратила писма до комисията и до делегацията на Европейския съюз и смятам, че този случай е много важен и е крайно време да се сложи край на безнаказаността в Лахака, където военизираните групи са в тесни връзки с местния бизнес. Има и друг важен въпрос. Необходимо е да се защити хуманитарния конвой, който ще бъде изпратен от Мексико Сити на 7 юни е към тази а, общност в Лахака, която се нарича Сан Хуан Копала. Може би знаете, че Марес Перса, когато споменахте и а, с когато сте се срещнали, а, вече беше тук вчера, днес. И моето усещане, е, че много хора в тази общност, а, принадлежаща на кореното население, са застрашени. И затова е добре да направим всичко възможно да се осигури защита за тези хора. Е, бихте, искали, бихте ли искали да вземете думата за допълнително глен коментар? Да, госпожо председател, съвсем накратко. Да, е, познаваме случай много добре. Е, той вече бе обсъден с мексиканските власти. Както знаете, Те призоваха представителите, е, при, поканиха е, представителите на държавите членки а, на среща, в която обясниха, че положението е много сложно и са необходими специални визии за посещение на територията. Но осигуряването на сигурност е отговорност на мексиканските власти. Нашата делегация в Мексико внимателно следи ситуацията, поддържа връзки с федералните власти ръководителят на нашата делегация ще се срещне с министри на външните работи в петък и има специална среща за следващата седмица за този случай. Срещнахме се и с юристите на жертвите във вторник и този въпрос вече бе повдигнат и в срещата с федералните власти по време на диалога за правата на човека на 12 май. Посолствата на Европейския съюз са длъжни да информират своите граждани, т.е. гражданите на държавите на Европейския съюз, за опасността на ситуацията в тази част на Мексико а, и за необходимостта от специални визи за посещението на тази територия. Но не всички посолства а, ще подават такава информация, някои ще подават, други не. Благодарим много за този въпрос, а сега преминаваме към следващия въпрос, зададен от колегата Кил Нилсен. Става дума за Западна Папуа и правата на корното население. Искате ли думата, за да повторите накратко въпроса си? Не, мисля, че комисията може направо да говори. Въпросът е ясен. Става въпрос за коренното население на Папуа, но това е една по-глобална проблематика на автохтонното население въобще, който искам да помоля коми... комисията да отговори. Председателката, благодаря. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на госпожа Кил Нилсен по този важен въпрос за коренното население. Колегата ще ви отговори за конкрет, на конкретния въпрос, свързан с Индонезия. Тъй като ви задават един общ въпрос за инициативата, която е предприята от комисията по, тази, по този проблем, аз ще ви дам основната насока във връзка с, е, правата на коренното население, което е част от е, глобалната програма за правата на човека още от 2007 година. И това е отправната ни точка. Ние е, се опитваме да вкараме в руслото на главните ни проблеми този проблем в двустранен порядък, в многостранен порядък, се координират все повече и повече действия, за да може да се предприемат корективни мерки. Това е, е в третия комитет на ООН ОНЕ или в други форуми, също така програмата на ОНЕ по този въпрос и а, а, има на подкрепата на Международната организация по труда. Ние придаваме много голямо значение на работата по специалните процедури и особено на професора Ная, който е специален докладчик в ОНЕ по основните права на коренното население и естествено в перманентния форум, в постоянния форум на ОНЕ тези въпроси непрекъснато се поставят политиката и декларацията от 2007 година през миналия месец беше обект на един много важен форум в Нью Йорк. Е, дадени бяха много положителни сигнали от страна на Съединените щати и други държави, като например Колумбия, които участваха и се присъединиха към декларацията. Това беше много важно. Ние също така всяка година а, излизаме с декларация от името на комисаря по външните въпроси, по всички въпроси, които са актуални в дневния ред. За съжаление, обаче не се дава много голяма видимост на тези въпроси и госпожа Аштън ще взема отношение по този въпрос. В двустранен порядък ние бихме желали да включим това в стратегията за развитие на съответните държави. Това, ще, това е първата ос. Втората ос ще бъде да използваме конкретния си диалог в сферата на правата на човека. А връзка с Индонезия Откриваме нов диалог. Е, този месец през юни също така ще се проведе диалог по правата на човека с държави, които имат значими проблеми с автохтонното население и би трябвало тези проблеми да бъдат разглеждани със съответните страни. Искам да, про... да подчертая ролята на инструмент за демокрацията и правата на човека, от който идва финансиране и също така международни организации, местни организации. Има също така конкретни оси на финансиране на участието на неправителствени организации, защищаващи правата на горното население, защото това ще даде една възможност за многостранно обсъждане на проблема. Ако искате, може да се впуснем в повече подробности в, в, и от политическо и друго естество, но аз смятам, че вашия въпрос беше насочен към а, Индонезия. Колегата ще се впусне повече подробно си. Председателката благодаря на комисията, госпожа а, Килни. Се не искате ли да зададете уточняващи въпроси? Да. В общи линии това, което исках да кажа, че аз лично участвах в делегацията, която участваше в форума на ООН. Аз не съм напълно запозната с доклада. Той добре отразява а, а, разговора, който се проведе за корното население. Аз мисля, че ще бъде важно обаче да се каже, че в Европейския съюз в страните, където има проблеми с корното население, Европейски съюз просто изслушва проблемите. И съм чух е, от представителите, които бяха в Нью Йорк, че ние се задоволяваме да установяваме контакти и връзки с брюкселските сдружения в кавички и бяхме помолени да се свършим и да имаме контакти с сдруженията, които се намират в съответните страни, а не само с онези, които присъстват в парламента или около парламента. Исках това да кажа, защото това бях помолена да кажа и тази делегация беше една възможност да се отразят проблемите на кореното население и да, те да бъдат направени достояние на парламента. Това исках да кажа в отговор на вашия въпрос. Председателката, разбираме ли, че нямате допълнителен въпрос? И комисията иска да продължи. Да, госпожо председател, ако позволите, ще зададем, ще продължим по с, конкретни въпроси, свързани с, с Индонезия, но аз разбирам вашето много ясно послание. Ние наистина бяхме в привилегированата позиция да се срещнем с местни неправителствени организации, които бяха представители и на коренното население, защото това е един път да се прокара пътя на демокрацията. Естествено, в Канада и в Штатите няма непременно а, възможност за финансиране на място, чрез, обаче в други държави, в Русия, да се предвиждат такива неща. Това беше много валиден аргумент и сега ще дам думата на господин Мартинес, който ще продължи да говори по Индонезия. Председателка, да, даваме думата на другия представител, който ще говоря. Благодаря ви. Позволете ми да кажа в допълнение на отговора към вашия въпрос. Първо, комисията е доста загрижена не само от конфликта в Папуа между правителството и движението за независимост, но и от конфликта а, и въпроса, който вие повдигнахте за поземлените спорове, междуособни войни, борба за политическа власт. Чрез нашата делегация в а, Джакарта комисията се опитва да следи колкото е възможно повече положението в Папуа чрез посещение, чрез посещения на други посолства, като посолството на Съединените щати, Австралия, Нова Зеландия и посолства на държави членки на Европейския съюз, да се обсъждат в Джакарта въпроси свързани с Сапуа. Вие знаете, разбира се, че Папуа е един много деликатен въпрос свръхделикатен, чувствителен за а, е, индонезийското правителство и ние трябва много внимателно да постъпваме тогава, когато се ангажираме в диалог с индонезийското правителство по въпросите на Папуа, защото а, е, сме заплашени от а, е, прекъсване на този диалог индонезийското правителство е, отрича възможността да се развие един по-сериозен конфликт, една по-тежка ситуация. Ние, по това разбирам комисията, ние в комисията следим отблизо плановете на Индонезия да се намалят въглеродните им емисии в Индонезия. Разбира се, Папуа е от централно значение в това отношение. Както знаете, Папуа има 32 000 хектара гори и е, е изключително важно за намаляването на въглеродните емисии. Ние трябва да видим и да оценим какво може и какво не може да направи Папуа. По-специално по зададения въпрос на уважаемата евродепутатка. Да, наистина, ние знаем за този а, про, проект. А, който се отнася за три е, области в, в е, Папуа и е, включва около 1 милион хектора, хектара. Този план е част от общия план на правителството да се създадат едни е, земеделски държави, като например в е, Папуа да се създаде една самодостатъчност за изхранването на населението и евентуално за, изхра... за е, износ. През март е, нашата делегация, членове на нашата делегация се срещнаха с министъра на земеделието. От една страна ние искахме да получим деликатно повече информация по тези въпроси, да потърсим начин да намерим един добър баланс между развитието на селското стопанство, на Папуа и също така ангажимента на тази страна да се намалят емисиите на парниковите газове и да се осигури поминък за това населението. И позволете да ви напомня, че тогава, когато говорим по тези въпроси, ние трябва да бъдем изключително внимателни, за да не се поставим в ситуация, ситуация, при която правителството да каже няма повече да обсъждаме тези неща, наше право е да не обсъждаме. Това са ни вътрешни неща, вътрешни проблеми и ние трябваше да използваме колкото е възможно повече дипломация и такти. Информацията, с която разполагаме е, че този е, проект е все още в фаза на подготовка и всъщност Министерството на горите в Джакарта трябва да даде зелената светлина, официалното одобрение за конверсията на земята. И причината, поради която, която ни цитира правителството за забавянето им да дадат това разрешение, да се превръща горска земя в земеделска земя. Това е защото правителството изготвя карти на горските площи, именно за да защити е, горите да бъдат превърнати в плантации. В Министерството на горите също така ни казаха, че правителството трябва да определи е, колко земя може да се използва е, за тези цели. Вероятно знаете, че миналата седмица президента на Индонезия беше на посещение в Осло и в е, контекста на обсъжданията за климатичните промени, Индонезия миналата седмица подписа споразумение с Норвегия това беше споразумение за партньорство в сферата на опазването на околната среда и като част от това споразумение, правителството на Индонезия въведе двогодишен море, мораториум а, върху обезлесяването на цялата територия на Индонезия. Във връзка с това споразумение с а, Норвегия и с, с, във връзка с плановете на местното управление в Папуа, най-вероятно този проект ще бъде спрян поне за следващите две години. Ние ще използваме този период, за да следим много внимателно и много отблизо нещата и да продължаваме нашите дискусии с индонезийското правителство. Във връзка с сътрудничеството в Папуа, в сферата на а, а, опазването на околната среда и по-специално в, в, по проблемите на обезлесяването, Европейския съюз ще предостави финансиране за предотвратяване на обезлесяването в този голям остров. Има един проект, който се нарича отчетност и местни инициативи в Индонезия това е един проект за около милион и сто хиляди евро, в който се поставя акцента на участието върху, на местните групи в тези механизми. В по-общ план в контекста на сътрудничеството между Европейския съюз и Индонезия през следващите три години, 2011 до 2014 година, ние е, включихме един нов приоритет, е именно клим... промените в климата, в контекста на бъдещото ни сътрудничество по въпросите на климатичните промени, както казах, през тези три години. Обезлесяването също ще бъде един от основните проблеми. И в този случай Папуа наистина е на а, дневен ред. Миналата година а, ние включихме, сключихме миналата година едно споразумение и това постави нашите двустранни отношения в една значително по-положителна и градивна ситуация – и това споразумение също така дава възможности за обсъждане и сътрудничество в сферата на правата на човека. И всъщност, както спомена колегата преди няколко минути, в края на този месец ще се проведе едно съвещание в рамките на диалога по правата на човека в Джакарта и ние се надяваме да се занимаем с въпроси, които бяха включени в предварително договорения дневен ред, но се надяваме че ще можем да разгледаме и някои по-маргинални проблеми. Благодаря ви. Благодаря, госпожа, госпожа Кионисен. Искам да ви благодаря много сърдечно за вашия много черпателен отговор, който е изцяло удовлетворителен. Председателката и аз бих искала да благодаря на комисията за подробните въпроси. Искам да кажа колко е важно да се гарантира да се сложи край на обезлесяването и партньорството с Норвегия е също така нещо, което можем да проучим. Благодаря за много добрите въпроси на двете колеги. Сега ще чуем, ще, ще, ще имаме и доклад от госпожа Килнисен за нейното участие в конференцията на местните на коренното население. Ще трябва малко да побързаме. Няма да можем да обсъдим становището на господин Мартин, който няма да може да присъства днес, така че тази точка пада. Това означава, че ние ще обсъждаме коренното население по-рано. И сега вече може да преминем към основната точка в днешното ни заседание. Това е едно изслушване за ситуацията по правата на човека в Централна Азия. Аз много се радвам, че виждам опитни хора, членове на делегации. Тази година е година, в която Европейският съюз ще преразгледа своята стратегия за Централна Азия – има доста различни мнения за това какви са резултатите от стратегията до сега. И днес ще дадем възможност на работещи по политиката на Европейския съюз да обсъдят въпроси като върховенството на закона, гражданското общество и други важни въпроси за тази област. Днешното изслушване е организирано заедно с АПРОДЕВ, важна организация, която обединява множество е, организации, е, работещи в тази област. Имаме и превод на руски и от руски, така че, моля, възползвайте се това, от това. Много е, ще ни е приятно да чуем руска реч. Аз уча руски и с удоволствие ще слушам. Имайте предвид, че времето е ограничено, а, така че ще включим хронометъра. Първо давам думата на господин Вадим Ни, изпълнителен директор на Евразия, право и околна среда, Казахстан. Господин Ни, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, много се радвам, че мога да присъствам тук и да направя е, тази презентация. Първо ще е, опиша системата за регистрация по местожителство в Казахстан и е, влиянието върху правата на човека. Пълният доклад за системата за регистрация е на английски, той е на разположение, можете да си вземете екземпляри. Първо ще говоря за миграцията от селата към градовете в Казахстан. По-настоящем тази миграция е изключително висока, е, потокът е много голям и въпреки е, цялостния економически растеж на страната в последно време е, се пак голяма част от населението в селските райони е, страда от нисък стандарт на живот и липса на достъп до добра работа. И затова в Амати, Астара и други големи градове в Казахстан непрекъснато прииждат хора, за да работят в отрасъл на строителството и други отрасли. И така над 1 милион души от селското население – са мигрирали от 2003 до 2007 година. Председателката, можете ли да говорите малко по-бавно, за да можем да проследим това, което казвате по-добре? И това означава, че над 1 милион души в Казахстан са мигрирали вътрешно само за за 5 години в Казахстан. Това е огромен процент от населението. Какво се оказва? Вътрешните мигранти много често живеят в градове, без да са регистрирани там по местожителство и това е сериозен проблем за тях, защото те не могат да упражняват своите социални, економически и граждански права. По-настоящем гражданите са длъжни да се регистрират, ако променят постоянния си адрес. Изисква се да се регистрират и ако престояват някъде повече от 3 месеца. Обаче системата на регистрация в Казахстан а, има много строги изисквания. Трябва да има конкретна къща или апартамент, която се споменава за място за регистрация и а, тази, този дом трябва да спазва изискванията, строителните изисквания а, за жилища. Тоест, системата е доста строга и много граждани не са регистрирани там, където живеят действително. Въпреки либерализацията на системата през 90-те години и значителното подобрение на качеството на обществените услуги през втората половина на настоящото десетилетие, системата за регистрация на гражданите все още носи наследството на съветската прописка. Това е инструмент, с който се контролира придвижването, е, миграцията на е, граждани от едно на друго място в страната. И все още има много а, е, силни гласове в нашето правителство, които настояват да се върнем към системата на а, руската преписка, защото е, имаше економическа рецесия, имаше е, доста тежки събития в Киргизстан наскоро, трагични. На съветската преписка. За това се чуха тези гласове заради економическата рецесия и така. Какво се оказва с тази регистрационна система? Какво е важно за нея? Много социални и граждански права на гражданите в нашата страна все още зависят от мястото на регистрация от местожителството. Има изискване е, всеки да има доказателство, че е регистриран на даден адрес. Това означава обаче да е притежаваш дом и, а, е, или пък а, да имаш декларация от членове на семейството или техни близки а, роднини, че е, предоставят е, място за живеене. И е, по този начин всъщност за много хора се препречва достъпа до всякакви услуги, образование, здравни, здравни услуги и достъпа до съдилищата. Това също води и до липса на социални граждански права. Настоящата система в Казахстан засяга най-уязвимите групи – бездомните, трудовите мигранти и техните деца. И изискването да докажеш, че си регистриран за съществува и за достъпа до много социални услуги, предоставени от държавните институции, а пък този тип услуги, предоставени от частните институции, много често са твърде скъпи за тези хора. Също така тези хора нямат достъп до правосъдие, не могат да защитят своите социални и граждански права, защото няма механизми за правна помощ в Казахстан. Бездомните нямат председателката. Може ли да говорите малко по-бавно? Ораторът. Добре, те нямат достъп, защото не могат да сезират съда без да а, докажат своето место жителство. И нашия доклад е свързан с по-широки въпроси, свързани с този регион. Докладът описва само един елемент от нарушението на правата на човека в Казахстан – Очакваше се в нашата страна с економическото развитие на страната да се разрешат социалните въпроси автоматично, като се предоставят необходимите бюджетни средства. Опитът обаче показва, че това не винаги се случва. Правителството създаде система за социални помощи, но някои уязвими групи не се покриват от тази система и достъпът им до нея е ограничен. Има и други примери. Е, проблеми с прозрачността на съдебната система, например. И има социални групи, които нямат достъп до нея. Като специалист по миграцията в своята страна, трябва да кажа, че понякога правителството не е готово да откликне на този тип проблеми и дори няма желание да се занимае с тях. Нека да ви дам пример. Казахстан е и една страна, в, към, в която идват да работят множество хора от съседните страни, е, от Киргистан, от е, Узбекистан. Идват 1 милион е, души, за да работят у нас и това добавя към другата миграция. Има специален отдел по миграцията към Министерство на труда, но все още то се занимава с репатрирането на граждани обрат, на Казахстан обратно в страната. Има обаче и други важни въпроси, които, с които тази комисия не се занимава. Защо? Ами защото много по-лесно се получават държавни средства, средства за програмата за репатриране, докато а, правителството няма кой знае какъв интерес да защитава правата на трудовите мигранти. Повдигал съм този въпрос пред нашия парламент двукратно миналата година, но все още няма никакъв напредък. Заключение. Социалната несправедливост и липсата на социално развитие е важен фактор за нестабилността в региона. Бедността, безработицата, липсата на достъп до основни е, права влушава положението в региона. Важно е за всички правителства в Централна Азия да дадат достъп на уязвимите групи до възможности за упражняване на техните права. И правата трябва да са на разположение на всички граждани. Този въпрос трябва да бъде елемент от е, стратегията Европейски съюз Централна Азия. И се надяваме, че може да се включат въпросите, свързани с социалното развитие и социалната справедливост в диалога на високо равнище в рамките на стратегията Европейския съюз Централна Азия. В този контекст е много важно в диалога да участват и министрите на социалното развитие и труда, социалната защита, образованието здравеопазването. Важно е да има проекти за техническа помощ, за админи, в които се поставя специално дарение на уязвимите групи, на трудовите мигранти, на бездомните хора, на техните деца. И този тип социални въпроси могат да бъдат засегнати в рамката на Европейската инициатива за върховенство на закона в Централна Азия. Благодаря много. Благодаря ви много. Малко по-късно ще изслушаме и госпожа Егле, която ще води която бе ръководител на посещение в Казахстан съвсем скоро. Наскоро. Сега давам думата на госпожа Чолопон Якопова, която е директор на правна клиника Адилет от Киргизстан. Имате думата. Благодаря ви. Добър ден на всички. За мен е по-лесно след предишното изказване да опиша ситуацията, тъй като за всички за целия регион, регион на Централна Азия закона и правната практика е една и съща, особено във връзка с така наречената преписка, така че няма да се спирам на описанието на правния режим за поддържането на системата на преписка на задължителната регистрация. И сега искам да съсредоточа вниманието ви върху е, въздействието на тази система, върху стабилността. И е, примера на нашата страна може, би, може да даде една по-светла картина е, свързана с този въпрос. Разбира се, основната цел на тази програма в Централна Азия е да се запази стабилността в Централна Азия. Ние можем да кажем, че хора а, без а, регистрация са изключени от обществения живот и са диск, обект на дискриминация в различни а, ситуации. Според нашите проучвания в Киргистан, те представляват около 20% от местното население, които са изключени от системата на образованието, медицинска и социална помощ също така. Съществуващата система на праписка повишава нивото на корупцията в редица правителствени структури. В повечето случаи тези проблеми се решават с пари. Това са 45% от случаите в болниците, 47% в сферата на образованието и повече от 50% а, във връзка с паспортните системи на МВР. Тази система на преписка е също така и източник на манипулация по време на изборите. Всички тези неща изиграха много отрицателна роля през последно време. Можем да кажем, че маргинализацията на хората, беше основния проблем и маргинализираните лица бяха използвани от различните политически партии от така наречената революция през 2007 и 2010 година. Последните събития вие знаете, че след април 2007 година, когато а, предишния президент напусна страната и около 100 души а, загинаха, в момента нашето правителство започна подготовки за провеждането на референдум и е, за парламентарни и президентски избори. Можем да видим обаче, че отново е, проблемите на конституционното право не включват инструментите за промяна на ситуацията, за установяването на принципа на правовия ред в нашата страна. И отново, според последния вариант, на Конституцията, съвета и е, съдебната система ще зависят и от парламента, и от президента. Това означава, че за съжаление Реализирането на принципа на върховенството на закона ще бъде твърде проблематично в е, тази ситуация. Ново чуваме, че по време на тази подготовка за избори и за провеждането на референдум, много политически партии се опитват да използват системата на преписка за манипулиране на резултатите от изборите, за съжаление. И следващата стъпка относно а, това как можем да променим ситуацията, свързана с преписка, като се използва тази програма на Европейския съюз за Централна Азия. Аз напълно съм съгласна с изказалия се колега преди мен, че ще бъде наистина много полезно за нас, ако в дневния ред на заседание на високо равнище да се включат по-конкретни теми, като например темата за така наречената преписка, защото това може да бъде много полезно на национално равнище и на регионално равнище. И мисля също така, че ще бъде полезно, ако можем да а, а, засилим сътрудничеството между различните ведомства, както и международното сътрудничество на регионално и на национално равнище. Преди посещението ни тук аз се срещнах с, с агенции с, с звена на ООН и обсъждахме как бихме могли да променим системата на праписка в Киргистан. Те ми е, предоставиха информация, че това е, е обект на много оживени, разгорещени дискусии между ОИСР и ОССЕ е, във връзка с промяната на законодателството в Киргистан, за укрепване и засилване на сътрудничеството с киргистанското правителство, киргизското правителство по тези въпроси. И ако и това може да бъде част от обсъжданията на местно и регионално равнище. И последните промени в нашата страна показаха, че предишната програма на Европейския съюз е съсредоточена повече върху сътрудничеството с правителствени структури. Но нашия пример показва, че за съжаление тогава, когато се извършват политически промени, в много случаи тези събития водят до кадрови промени в цялото правителство. Това означава, че много квалифицирани служители са принудени да напуснат и ние наистина много губим тогава, когато има а, кадрови промени не става е, дума само за една институция. И би било добре също така да се обърне внимание е, в е, също така и на неправителствения сектор в вашите програми, във всички програми. И сега, естествено, ще бъде необходимо да се а, установи програма за техническо сътрудничество, както каза Вадим, на правителствено равнище. Също така да се създадат компютърни програми, да се създадат бази данни за промяна на системата преписка в нашата страна. Необходима ни е също така техническа помощ за намиране на експерти от европейските страни, може би от държавите на ООН, е не знам, а може би от балтийските страни. А, тогава, когато, защото те също са променили системата на преписка в своите страни и те могат да ни предоставят технически е, техническа помощ и опит в нашите страни, защото виждаме, че за съжаление ние нямаме а, хора на правителствено равнище, които да имат ясна представа за това как може да се промени тази система в нашата страна. Благодаря ви, това беше всичко. Председателката, благодаря. И сега бих желала да дам думата на третия оратор. Госпожа Омида Ниязова. Директор на Узбекско-германския форум по правата на човека. Госпожа Ниязова, имате думата. Благодаря ви. Аз а, съм също а, гражданин на Узбекистан, но от няколко години живея в Берлин. А, Алекс, human rights activist. Може, мога да кажа, че съм също е, в групата на активистите от Узбекистан. Напуснах преди няколко години страната, за да заработя в Берлин, в Узбекско-германското дружество. Ще се спра отново на темата прописка, която е характерна и за Узбекистан. Тя не само регистрира гражданите, но и поставя под стриктен контрол движението на гражданите и преместването им от едно място в друго в рамките на страната те, е, гражданите, когато е, желаят да напуснат дадено населено място и да се преместят в друго във вътрешността на страната, би трябвало да се отписват, да се вписват отново и така нататък. И нямат е, възможност също да взимат свободно решение без съответните действия по регистрация и разрешение, когато желаят да напуснат страната. Това естествено е, създава много проблеми по отношение на правата на човека. В е, Узбекистан е, преместването на граждани от едно място в друго, в вътрешността на страната, вътрешната е, миграция е поставена на практика под контрол и е затруднена. Става дума за граждани на Узбекистан, които нямат право да се движат свободно е, невъзпрепятствано е, в рамките на собствената си страна. Особено трудно е за онези, които желаят е, да се установят в е, Ташкент, в столицата на Узбекистан. Правилата на е, регистрация, на прописка в Ташкент, в столицата, са особено сложни три дни след пристигането в Ташкент гражданите би трябвало да предоставят доказателства за това, че са се отписали, отрегистрирали от предишното си населено място, за да могат да придобият правото да се установят в Ташкент, макар и за известно време. Когато решиш да се установиш в Ташкент, имаш огромни бюрократични трудности, тъй като трябва да извървиш пътя на Голгота през, през службите на Ташкент. Е, освен това, всичко това, както ви казах, трябва да става е, в кратки срокове, само три дни след като си напуснал предишното населено място. Има е, заповеди на министра на вътрешните работи, е, които не е, е, установяват точни такси, но същевременно предвиждат известно заплащане на отписването и вписването. На практика в Ташкент обаче се така, увеличават е, е, подкупите и всеки гражданин, който желая да получи временно е, пребиваване в Ташкент, трябва или временно местоживение трябва да се да заплати. Също време, но нараства и броят на хората според оценка и данни на правителството, които без да са се регистрирали официално, живеят в определени градове. Ако такъв гражданин бъде открит и се установи, че той пребивава в съответното населено място без да е официално регистриран, може да бъде подведен под наказателна отговорност или най-малкото да се вземат административни мерки, с които да бъде изведен от съответното място, т.е. да бъде принуден да го напусне. В една голяма част от случаите хората просто не могат да се справят с драконовите мерки, взимани от правителството, с множеството пречки, свързани включително и с имуществените права аз самата съм живяла в Узбекистан и знае, че без да платя подкуп не можех да се преместя, да живея и да работя в Ташкент, просто защото до този момент бях прекарала живота си в провинцията. в ситуацията а, е, има огромни рискове и много често се а, е, предприемат мерки, а, е, за да се идентифицират хората, които живеят някъде без регистрация. Освен това се налага тези хора да пращат подкупи на полицейските инспектори, на които най-често са местни полицаи и да живеят под тяхна защита. Гражданите, които пристигат в столицата от провинцията, казват, че много често им се налага да пращат, плащат е, подкопи, за да продължат да останат да работят и да живеят в столицата. Една жена от е, провинцията, която е, живее в Ташкент, каза, че е отишла на вакансия и а, извинете, че е имала отпуска, но е трябвало да не излиза от къщи заедно с децата си, защото са, е, е имало е, полицейска акция всяка година. Тя, е, е, всеки месец е, и се налага да е, дава 10 000 сома на полицията е, като подкуп. Много често е, има и доносници в Ташкент. Хили... Съм виждал много пъти полицията да спира хора, които не изглеждат като граждани. Много често, а, когато полицаите не могат да вземат подкуп, те принуждават хората да работят в дома им. Имаме хиляди такива хора в Ташкент и много от тях са добре познати на местната полиция, защото от тях не може да се скрие това, че някой живее някъде. Този режим на регистрация се оправдава от необходимостта за борба с тероризма и религиозния екстремизъм. На практика обаче регистрационната система е, е, е рай за корупцията. Постоянното местожителство в Ташкент се решава от специална комисия по регистрация – подкупите, които се дават, достигат до 5000 долара. Положението на тази специална комисия ни припомня за репресиите през ерата на стерилизма. Нека да ви припомня за един от тези документи. Докум... Министерство на вътрешните работи а, трябва а, да подаде искане след получаване на документите до съответните компетентни власти и в рамките на 10 дена те трябва да отговорят. Но остава неясно, остава неясно по какъв начин те определят доколко а, някой е, а, заслужава жителство. Всички а, хора, които идват по този начин, почти всички са бедни хора от село, които идват да търсят работа в града, те нямат парите да платят а, тази регистрация. Има и Център по рехабилитация на а, Министерство на вътрешните работи. Целта е да се намерят хората кои... и да им се помогне, ако а, са хванати без регистрация. През юни 2009 година един от местните активисти бе поставен в тази институция за няколко а, дена. Бе затворен там и а, каза, че в този център за задържане има побои, обиди, унижения. И дори ако някой има всички документи, с, доказващи неговата самоличност, той продължава да стои в центъра за задържане, докато не даде подкуп. Други нарушения на правата на узбекските граждани са свързани с, с системата за изходни визи. Гражданите, които искат да излязат в чужбина, трябва да поискат разрешително, което е валидно само за две години. Разрешителното а, е лепенка, която се поставя в паспорта, а, прилича на виза за влизане и се нарича изходна виза, а, една практика от съветската ера има специални условия за пътуване е, до страните извън ОНД. За страните от ОНД не се изисква е, такава виза, но някои от страните от ОНД, като Русия и Казахстан, са подписали споразумение в, е, с Киргистан, за да се забрани излизането на граждани на нашата страна от техните страни е, към чужбина без такава виза. Е, гражданите трябва да се свържат с е, председателката. Извинете. А, би трябва да приключвате скоро и четете твърде бързо. Има две категории граждани, срещу които има дискриминация. Правозащитниците, журналистите и представителите на някои религиозни общности. През юни 2009 година президента Каимов издаде е, е, заповед за нови паспорти, само че системата за регистрация остава непроменена и остават непроменени визовите процедури. Благодаря много. И така вече изслушахме изявление за положението в три бивши съветски държави за това какво се случва с тази съветска система на прописка и Нека сега да поканим представителите на Европейската комисия да се включат в дискусията. Сред нас е ръководителят на звеното за Централна Азия в Генерална дирекция външни отношения, господин Малдонадо. Тази година ще се преразгледа стратегията за Европейския съюз за, за Централна Азия. Очакваните ни са големи. Очакваме всичко да се преразгледа и така господин Малдонадо какво смятате вие по тези въпроси? Може ли да е, коментирате положението по-конкретно на правозащитниците в страните от Централна Азия, макар е, това да не бе е, централна тема на тази дискусия? Знам, че положението им е много тежко и госпожа Ниязова каза, че много от нейните колеги, които са правозащитници, са в затвора в момента и не трябва да ги забравяме. Давам думата на представители на комисията. Благодаря, госпожо председател. Аз бях готов да коментирам това, което беше казано от колегите, но ако ми позволите, ще бъда много кратък. Има едно нещо, което е много важно, както вече осъзнавате. Стратегията на Европейския съюз за Централна Азия, както знаете, беше одобрена в, на Европейския съвет през 2007 година. И а, акцентът е върху ценностите. Ценностите означават а, права на човека и така нататък. Това е в сърцето, в сърцевината на стратегията и това е много важно. Ние сме убедени, а, че това е в центъра на стратегията, не само защото ние сме убедени като европейци, че това е най-добрият начин да се справим не само с, с населението, с, с проблемите на населението, но това е защото ние сме убедени, че това е най-добрият начин за осигуряване на а, доброто развитие а, е, на населението на държавите, на всички държави от Централна Азия. А, в сърцето на стратегията са цен, ценностите. Как може да се приложи това? Чрез политически диалог, който беше разширен много през последните три години. Преди това нямахме е, външни е, заседания на равнище външни министри с държавите на, е, от Централна Африка. Сега се провеждат две заседания годишно. Засягат се всички въпроси, могат да се впусна в подробности. По диалога за човешките права, както знаете, ние сме единствената група държави, в света, която провежда пет диалога по правата на човека с тези държави. Ние провеждаме диалози по правата на човека. Очевидно това отнема време. Не можем да очакваме резултати веднага, но самия факт, че да проведохме два кръга такива преговори и е, е, през, след две седмици ще имаме диалог с Туркменистан. Преди това имахме с Узбекистан. Е, Мога да ви кажа, че всички тези въпроси се повдигат по време на тези диалози, системата на преписка, злоупотребите с тази система са централен елемент на този диалог. Много от повдигнатите въпроси бяха обсъждани. И това са въпроси, които се повдигат в контекста на диалога по правата на човека. Значи имаме политически диалог, диалог по правата на човека и след това инициативата за върховенството на закона. Това е една обща инициатива на правителствата от Централна Азия да се подобри положението в цяла Централна Азия. Ние се опитваме да се фокусираме върху елементи, които са очевидни и нашите партньори разбират ползата от тези неща. Прости неща, като една по-добра и справедлива съдебна система, свобода на, своб... на съдебната система, съдиите. Очевидно това ще отнеме време. И как можем да приложим тези неща. Но преди да се впусна в тази тема, искам да кажа нещо по системата на регистрация, преписка. Трябва да разграничаваме, струва ми се, между използването на системата като начин за контролиране и ограничаване на движението на за населението като средство за репресия и трябва също така да разгледаме и аспекта на техническото и прилагане, да кажем, като начин за намаляване на корупцията. Трябва да се разграничават тези неща. По въпроса за държавната политика и контрола върху населението, Систематично повдигаме този въпрос в диалога по правата на човека. Това са много технически въпроси и това трябва да се отчита. А другите въпроси, по които ние фокусираме вниманието си върху подобряването на системата. Тази система съществува а, практически във всички държави членки на Европейския съюз. А, проблема не е в самата система, а в нейното използване или злоупотребата с нея. Това, което бихме искали да избегнем е маргинализацията на уязвимите групи, да избегнем използването на системата като една възможност за предотвратяване на достъп до социални придобивки или за гласу... списъците за гласуване, избирателните списъци. В първия случай има политическа воля да се действа по определен начин за контролиране на населението. А втория начин е подобряване на една система, която е наследена от миналото. Това е един лек нюанс, но той е много важен. Сега, по основните аспекти за контрола на населението, ние повдигаме този въпрос в контекста на диалога по правата на човека. При ясни злоупотреби това се прави и на политическо равнище. Ние Разбира се, знаем за такива случаи на злоупотреба с системата. Има няколко възможности. В момента сега е времето да се включат някои от тези въпроси в нашата програма. Вие знаете, че ние имаме една инициатива, регионални инициативи, конференции, срещи, от които ние извличаме заключения за основните елементи, основните мерки за целия регион. Това са общи мерки на Европейския съюз, на страните от Централна и Източна Европа по отношение на петте държави от Централна Азия. И има активно участие в дискусията. И след това следват двустранните проекти. Трябва да отчетем, че ситуацията е различна в различните държави. Ние не можем да прилагаме ни същи рецепти за всички пет държави. Ние даваме примери за в бъдеще ще приложим един проект за 14 милиона за подобряване на ситуацията по правата на човека в Киргистан. 25 милиона се предвижда за инициативата по върховенството на и, е, е, инициативата за правата на човека и за е, подобряването на съдебната система за Узбекистан. И в Казахстан 10 милиона за съдебната система. Тоест, има възможност да се подобрят онези аспекти на подобряването на системата за регистрация, които според нас не са благоприятни и имат отрицателни последици. Но за това, както казах, е необходима политическа воля. Очевидно проблемът е, че всички тези програми включват много неща, и също така трябва да си направим избора. Въпросът е и за приоритетите. Е, Въпросът за независимостта на съдебната система е въпрос, който е много близък на сърцето ми. Това е основен въпрос. Достъпа до правосъдие също така прилагането на закона от, от главната прокуратура. Това са основни неща. Въпросите, които чухме тук, са много важни, но ако ми позволите, е, те е, трябва да се състезават с, приоритетите на други проблеми, които според нас са по-важни. Е, имаме ограничени ресурси. Има и друг начин да се подобри системата. Това е чрез няколко проекти и програми, които смятаме да приложим в някои държави за социална защита, защото някои от тези въпроси в крайна сметка водят до липсата на достъп до социални придобивки, както беше казано, особено от представителката на Киргистан. В Таджикистан имаме проект за социална защита с 2, за 2 милион, 20 милиона през следващите 3 години в Киргистан 19 милиона, в Казахстан 12 милиона. Тези проекти все още не са а, окончателно а, установени. Искам да дам а, съвет на колегите да се свържат с, с съответните делегации. Ние говорим за 10 мили... 20 милиона. Това са много пари, за да може да се намерят определени елементи, по които да се предостави техническа помощ. Отново трябва много ясно да се разграничава между политическата воля да се злоупотребява с системата е, е, и онези е, мерки, които са предназначени за подобряване на системата и на лошите последици от системата на регистрация. Следователно трябва да направим една много сериозна и точна оценка. Аз съм сигурен, че това е направено. Аз слушах много внимателно колегите и съм сигурен, че това се прави. Очевидно е а, в заключение, че е необходима политическа воля. Европейския съюз не може да принуди която и да било държава по света да предприеме, да изпълнява програма, която не иска да изпълнява. Програмите, които споменах преди малко, вече са договорени с Узбекистан, Казахстан, Киргистан и Таджикистан. Така че има надежда за бъдеще. Не знам дали, госпожо председател, искате да се впускам в други проблеми. Ако искате, ще го направя. Председателката, благодаря. Ние всички приветстваме откритостта на комисията и готовността да помогне на гражданското общество да се подобри ситуацията. Може би въпросът тук е знаем ли дали делегациите, вие споменахте три страни, струва ми се, дали те са готови да си сътрудничат с гражданското общество. Това е, може би, нещо, което вие може да ни кажете. А сега ще дам думата на колеги да взема думата. Първо на госпожа Егле, която е опит член на делегацията за Централна Азия, която току-що се върна от Казахстан. Благодаря, госпожо председател. Да, може да се каже, че наскоро се върнахме от Казахстан, а, нашата делегация. В Алмата имахме среща с а, правозащитници, с активисти, а, борещи се за човешките и гражданските права. В Алма Ата имахме възможност да видим непосредствено как се работи по нашия проект. Европейското представителство организира нашето посещение, съпровождаха ни представители на нашето, нашата мисия по време на цялото посещение – Нашият посланник там е господин Юстън. Мисля, че не можем да се оплачем. Тъй като има и представители на комисията и аз чух последното изказване, ще кажа, че през последните години там наистина се случи нещо. Нещата се развиват в правилната посока. И е, сега вече всичко е въпрос на добра воля това, че има проблеми с регистрацията е ясно. Но, както знаете, някакъв вид регистрация се предвижда във всяка страна. Ние също не можем да живеем без да се регистрираме в нашите страни. Въпросът е как точно е решен въпроса с регистрацията и каква е връзката с корупцията. Корупцията е наистина големия проблем и как точно е, страната ще се справи с корупцията, това е големият въпрос. Да, с европейски е, средства там се провежда проект, който е, не е безспорен, според мен. Ще постави много въпроси на комисията. Ще ги обсъждаме една голяма част от въпросите. Ръководителят на проекта не присъстваше по време на нашия престой в Алмата, макар че ние предварително попитахме и пожелахме той да бъде там по времето, по което ще бъдем в Алмата. Каквито и въпроси да задавахме, никой не отговаряше на въпросите. Не получихме никакъв отговор на английски. Всичко, което се говореше, беше на руски. В парламента имахме също среща, по време на която така, поставихме въпроса за Да, в е, парламента поставихме редица въпроси. Е, поставихме редица въпроси, свързани и с е, начина по който се урежда установяването на на чужденци в Узбекистан, начина по който страната и властите се отнасят включително и към проекти, които са свързани с финансиране от Европейския съюз и което е било желано и прието от страната. Всичко това, струва ми се, те първа ще се обсъжда, ще се обмисля. От гледна точка на общата ни стратегия, ние наистина трябва да помислим как е, ще работим. Може би трябва да отделяме много повече внимание на неправителствените организации, които работят там на място, отколкото до сега. Благодаря, госпожа Ягли за този доклад. Искам да поканя госпожа Вайдер да вземе думата. Благодаря много. Съгласна съм с казаното от госпожа Ягли. Ние пътувахме заедно и поканихме много време заедно с асистентите си и е, се занимахме с този конкретен въпрос. Много важен е въпрос, Много неща остават наясни и бих искала комисията по-внимателно да подбира какви проекти се подкрепят с европейски средства – и да взема предвид как се оценяват тези проекти в страните, в които те работят. Срещнахме се с организации от правозащитни организации е ясно, че има много културни проблеми, много проблеми с децата, много проблеми с свободата на пресата в Казахстан. Но този конкретен проект е изключително противоречив и бяхме много внимателни, но а, заключенията ни са, че може би това е проект, който се опитва да използва европейски средства, за да легализира нелегални дейности. Затова съм съгласна с госпожа Ягле, че е добре е, да отправим призив внимателно да се разглеждат проектите. 12 милиона ще отидат в Казахстан следващите години. И много внимателно трябва да се подбират проектите. Отново, е, да са насочени към децата, свободата на медиите, културата, езиците. Е, това са областите, в които виждаме голяма нужда. Що се отнася до системата за регистрация, аз съм от Латвия и за представителите на Киргистран. Киргистан. Искам да подчертая, че Латвия, Литва и Естония не са страни от ОНД. Ние сме страни членки на Европейския съюз. Разбира се, и при нас е имало системата преписка и тя, при нас е действала тя. Това е система за контрол. Но а, от друга страна, а, е необходимо да има пък някакъв контрол на миграцията, на легалната миграция, която видяхме във връзка с проекта Шанерат, създава още повече проблеми за Алмати, защото хората идват, опитват се е, да получат земя, да я легализират с европейски средства. Това е много сериозен проблем. И ако централно-азиатските страни имат нужда от помощ за преминаване от системата на преписка към една по-цивилизована система на регистрация, мисля, че нашите страни, прибалтийските страни могат да помогнат много, защото ние сме преминали през е, такава реформа. Срещата с Организацията по правата на човек, организирана в Алмати, бе много полезна. Един от техните представители е тук. Проведохме и разговори по-отделно. Ще изготвим доклад за посещението на делегацията. Най-голямото ми притеснение е за свободата на медиите. Този въпрос по никакъв начин не е разрешен в тази страна. Председателката, да благодаря госпожо Вайдере за допълнителния доклад за посещението на делегацията. Ако няма колеги, които желаят да се включат в момента, бих е, желала да дам думата на ораторите, за да отговорят на въпросите. Господин Ни, имате думата. Благодаря. Искам да поясня един аспект на моето изложение. Както казах, в Казахстан в момента регистрирането на жителите е много далече от съветската преписка. Няма проблем с, с службите във връзка с регистрирането. Нещата са лесни, практически не съществува корупция, но проблемът е, че се щати е, системата за социалните придобивки е, е осложнена, когато хората се преместват от едно място на друго, те не могат да се регистрират на новото място и по-трудно могат да, прила... да подават е, молба за социални придобивки и социална помощ. Всеки път трябва да доказват, че са регистрирани в съответния регион. В Казахстан това означава да се връщат на, на предишното си място, където са живели, понякога това означава да пътуват 2000 км с лоши транспортни връзки и понякога само да подаде човек молба за правителствена, за държавна помощ, да кажем за осигуряване на жилище, лицето трябва да докаже, че е имало жилище в съответния регион, или град. Но това е много странно изискване, но системата за социалното подпомагане изисква от хората да докажат, че те са регистрирани в съответното място. А мисля, че в съвременния свят е много по-лесно да се либерализира повече системата, това да се направи електронно, по електронен начин, за да може държавните власти да могат да приемат заявления, независимо от това къде живее постоянно съответното лице. Мисля, че в съвременния свят би било <laughs> възможно това да се направи и Казахстан може да го направи, но проблемът е, че че държавните власти не обръщат внимание на тези проблеми. Някои хора не става въпрос за милиони, но стотици хиляди хора не са включени в системата на социалното подпомагане, социалните придобивки. И държавата не отчита съществуването на тези хора, които имат нужда от тези социални проблеми. Аз съм сигурна, че госпожа Якупова или госпожа Ниясова иска да вземе с една дума. Да. Исках да кажа, че масовото нарушаване на правата на човека в Узбекистан съществуват не поради липса на ресурси или капацитет, това е поради липсата на политическа воля. Не е нужно да се, дава правител, да се дават пари на правителството за мерки за прекратяване на мъченията липсата на свобода на словото но не е, е в резултат на това, че журналистите не са добре е, подготвени. Когато правите програми, е, за върховенството на закона, би трябвало да видите какъв, какъв ще, какво ще бъде въздействието. Няма смисъл да се правят семинари за обучаване на журналисти, които ще бъдат хвърлени в затвора като напишат нещо, което не е по годата на правителството и вашите пари ще отидат на вятъра. Необходимо е да разбирате много добре, че, е необходи, че това означава, че е, лице не може да пътува от едно село в друго без е, разрешение. Дори ако е образован, ако си е намерил работа и жилище, той се нуждае от разрешение от правителството да път пътува от е, едно село в друго или от един град в друг, е, вътре в страната. Не говорим за чужденци. Хората са ограничени в движението си вътре в собствената си страна. Благодаря, госпожо Нясова. И сега бих искала да помоля Европейската комисия да се включи в дискусията с някои нови аспекти от мисията ни в Казис, Казахстан. Благодаря, госпожо председател. Ние осъзнаваме трудностите при прилагането на редица програми, мога да ви кажа какво няма да направим или поне ще се опитаме да избегнем поне няма да организираме 100 семинара за журналисти, които след това ще бъдат хвърлени в затвора. Искаме да се опитаме да насочим усилието си с правителствата на държавите от Централна Азия по а, въпроси, които са от общи интерес. Може би някои от програмите няма да видят бял свят, вероятно няма да сме удовлетворени от структурата на програмата това е очевидно. Ще се опитам обаче да извлечем максимална полза а, от а, парите на европейския дънакоплатец. Напълно съм съгласен и много добре осъзнаваме, че не всички проекти а, се изпълняват максимално добре и както казаха почитаемите евродепутати, много далече е от нашето съзнание да използваме европейски пари за легализиране на незаконни практики и както съм казвал и на други държави от Централна и Източна Европа, това са плановете ни, ние ги обсъждаме с съответните делегации, ги обсъждат с съответните правителства, делегациите винаги са открити за разговори с неправителствени организации, с опозиционни партии, с гражданското общество. Насърчавам колегите тук от дясно лично на мен да се свържат с делегациите, защото те отговарят за структурирането на програмите. И както беше казано, и преди ние трябва да разглеждаме ситуацията и да я гледаме в съответна, от съответната гледна точка. Само преди три години Европейския съюз въобще не можеше да повдига правозащитни въпроси с външните министри на държавите от Централна Азия. Сега ние обсъждаме конкретни индивидуални случаи. Мога да ви уверя, съм участвал в много такива дискусии обсъждаме защо лицето Хикс е в затвора. И понякога диалога, както може да си представите, е труден, но ние получаваме отговори и някакви резултати. Очевидно, процесът е двупосочен. Аз бих желал и предпочитам да съм оптимист. В моята позиция нямам избор, иначе трябва да си подам оставката. Ние искаме да бъдем оптимисти. Пътя ще бъде труден, но мога да кажа, че държавите от Централна Азия по наше убеждение те са избрали азиатския път, но също времено те много уважават европейските ценности и всички министри, с които се срещахме, ни слушат и ни слушват дори в трудни преговори и резултатите няма как да не се появят. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Егли и след това... Сега ще дам думата на госпожа Егле. Да, ще се възползвам от е, случая да отправя една молба или искане, а именно е, да изпратим и е, е една голяма, многобройна делегация в Киргистан, е, установихме, че в Узбекистан успяхме да постигнем нещо, именно поради присъствието на е, много представители на Европейския парламент, така че това би могло да се включи евентуално в нашите документи, госпожо председател, документи, които да бъдат изпратени и до комисията, така че да е ясно, че е, е хубаво и в мисията ни там, и когато изпращаме делегации от тук, да има колкото е възможно повече е, представители на Съюза. Позволете ми да задам един въпрос. Представител на Киргистан. Представителя на комисията днес отбеляза, че предстои съвещание на министрите. Кои са приоритетните теми, които ще се обсъждат на бъдещото, е, на предстоящото заседание? И освен това, не мислите ли, че би било хубаво и Европейската комисия да прояви малко повече активност относно документите, правната уредба във връзка с толкова обсъжданата система праписка и нейната промяна? Представители на комисията, да, по отношение на среща на министрите, да, мога да ви кажа, че ние най-системно включваме във всички срещи на министрите политическата ситуация във всяка страна и а, на региона като цяло. Винаги включваме ма, и въпроса за правата на човека. И петте страни Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргистан и Таджикистан – И, тук, а, е, и се обсъждат с държавите членки кои теми да се повдигнат. Независимост на съдебната система, хвърляне в затвора на журналисти, преследване на правозащитници. Това са все права, които се повдигат и се повдигат много ясно и твърдо, включително а, е, с позоваване на конкретни индивидуални, индивидуални случаи. Разбира се, когато на среща на министрите разполагаме само с е, един час или час и половина. Трябва да се покрият множество въпроси. Няма как да се занимаваме само с политическата ситуация или е, правата на човека. Може да се говори е, и по много други, трябва да се говори по много други въпроси. Околната среда, положението в в различните страни. И, и така по въпроса за прописката мога да ви кажа, че този въпрос е повдиган с всички страни в рамките на диалога по правата на човек. Проблемът е обаче, че трябва да се призна, че това е относително технически е, въпрос. Е, когато говорим за това дали е, даден гражданин в Узбекистан може или в някоя друга страна да се придвижи от един град в друг, е, е, тук говорим за много подробности. това, вре... затова ни трябва повече време и съответно ни трябва специализирана е, група, която се занимава само с това. Няма как един министр да обсъди всички тези подробности. Така че принципните въпроси се обсъждат на министерско равнище. В подробности се занимаваме с тези въпроси в рамките на диалога за правата на човека. Така че всички тези въпроси са били повдигани. Мога да ви дам повече а, а, подробности, ако искате, но мисля, че на този етап това е достатъчно. Благодаря, каза председателката и аз бих искала да благодаря на комисията на представителите на неправителствените организации и на АПРОДЕВ за това, че ни помогна да организираме тази среща и се надявам, че гражданското общество ще бъде по-ангажирано вече с дейностите в тези страни, подкрепени от Европейския съюз. А, а пък ние ще продължаваме да наблюдаваме как делегациите включват въпросите, свързани с гражданското общество в своята работа и как информират и до каква степен информират открито неправителствените организации за резултатите от срещите с правителството настояваме и за, е, на въпросите на гражданското общество и на правата на човека. Наскоро бяхме в Вашингтон и а, е, с удоволствие установихме, че а, е, американската делегация има о, конкретен човек, а, с, който отговаря по въпросите за правата на човека. Би било отлично, ако а, представители, с които се срещаме във вашите страни, също а, определят конкретен човек по този въпрос. Благодаря на госпожа Еге, на госпожа Ядере, а сега ще дам думата на господин Суста от Апродев за да закрие заседанието. Благодаря. Благодаря, госпожо Халтала. Благодаря много за това, че подкомисията по правата на човека ни даде възможност да организираме това изслушване. На няколко пъти днес е, е, бе казано колко важно е да има политическа воля в тези страни в Централна Азия, за да се стимулират реформите. И в тази връзка бих искал да говоря и за делегацията, която посети Казахстан наскоро. А, използвахте ли възможността да създадете политическа воля? Когато разговаряхте с а, представителите на правителството в Казахстан, защото ако твърде лесно се съгласявате а, с една система, в която се заграбва земя, нещо, което разбира се е неправомерно, а, но не, не се задават въпроси защо се налага заграбване на земя, а защо го правят а, хората, защо няма възможност да я купят. Тогава няма как да създадете необходимата политическа воля. Благодаря много. Председателката госпожа Егле казва, че а, тези въпроси са били зададени. Благодаря много на Продев, благодаря на всички участвали в тази среща. Централна Азия е регион, с който се занимаваме в подробности. Седма точка отпада от дневния ред, защото господин Мартин не е тук. А сега ще преминем към осма точка, но преди това нека да направим кратко прекъсване, за да може всички, които присъстваха на специално за среща на Централна Азия, да могат да напуснат залата.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 Е, моля ви, пренесете си е, частните дискусии навън и много се радвам, че най-сетне ще можем да изслушаме делегацията на постоянния форум е, на, в Нью Йорк от 28 до 30 април в Нью Йорк. Много се радвам, че тук присъстват няколко членове на, делегацията, които са активни членове на нашия под, на нашата подкомисия. Беше определено много полезно решението на парламента да се изпрати тази делегация е, и е, бихме желали да чуем е, тук са господи Проди, госпожа Килнисен и господин Панга също е тук всъщност. Така че как да ви даваме думата в какъв ред. Господин Проди, започнете, ако искате. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за възможността да споделя моите впечатления с вас. Смятам, че наистина бе извънредно интересна деветата сесия на постоянния форум на ООН по въпросите на коренното население. Имахме извънредно интересна програма като делегация. Бих искал да се спра е, преди всичко на аспекта е, ограничаване на климатичните промени. Да, е, намаляването на емисиите, които осложняват обстановката, които водят до климатични промени, но е, тук можем да добавим и други е, дейности, човешки дейности, да кажем е, изсичането на горите. Всичко това естествено се отразява на климата, а и на коренното население, но същевременно трябва да предприемем и мерки в световен мащаб в друга посока за създаване на повече самосъзнание, за укрепване на съзнанието. Кичи капа. Кичибамба, извинете. Е чудесен пример в това отношение. Климата като че ли се приватизира. Подходът към климата е същия какъвто е към водата. А, и това е един много важен аспект. Нещата са в ръцете на политиците, но нещата са и в ръцете на парламентаристите Като оратор е, и докладчик е, в е, на пленарното заседание аз винаги съм се опитвал да внасям един успокоителен тон в дебата. Del, della, di gas a effetto serra eh, non да, и трябва да е, мислим естествено не само за парниковите газове. Естествено, това не означава, че трябва да вървим по пътя на приватизацията, но чрез системата за търговия на емисиите на практика ще трябва да се заплащат обещетения на страните, които предприемат е, повече усилия за борба срещу климатичните промени и за опазване на околната среда, на природ... за защита на природата. Политиците трябва да имат предвид е, това важно обстоятелство. То е особено важно за коренното население – и на практика коренното население е, така да се каже, пазачът е, е, на е, природното богатство, на културното наследство и природното наследство на Земята. Да, тук можем да говорим много и за опазване на климата, не само на ландшафта, за е, опазване на видовете и така нататък. Всичко това е свързано естествено и с признаването на културната стойност на коренното население. Именно коренното население и неговата роля за опазване на природата и културата в съответните региони, до този момент като че ли се подценява. За мен е, сесията наистина бе едно много интересно и обогатяващо преживяване. Имах възможност да говоря с посланника на Боливия Пабло Сорот, той е посланник е, в ООН и е, е една емблематична фигура е, в рамките на тази проблематика. При малкото неофициални срещи е, в програмата ни. Имахме интересна обмяна на мнения, която ни помогна да навлезем по-сериозно в проблемите на коренното население и да помислим за разрешаването на тези проблеми. Благодаря, господин Проди, за интересната ви представена. Сега искам да дам думата на госпожа Кил Нисън. Благодаря, госпожа председател. Всъщност въпрос за защитата на горите, кредитите е, на е, въглеродните емисии и е, програмата Ред е, бяха сред въпросите. Местните представители, особено тези, които идваха от Латинска Америка и в тази система твърдяха, че местното население не е било консултирано е, не са гарантирани техните интереси настояваха техните интереси да бъдат запазени. И те настояваха за комерциализацията на горите, защото в крайна сметка има тук един економически интерес. В, в горите има един духовен елемент. Е, също така не би трябвало да се разглежда разглеждат въпросите само в економически план. Горите са място, където се живее, а не е ресурс, който трябва да се експлуатира експлуатира. Представителите на Латинска Америка говориха за пазарните системи, които позволяват на нашите е, страни да се развиват, е, но не гарантират е, намаляването на парниковите газове и оцеляването на местното население. Трябва да кажа в тази връзка, че Жоан Калинг, която представляваше Филипините, предприе един по-умерен подход по този въпрос и във връзка с програмата РЕД трябва да се мисли как да се приложи тази програма, да не се поставят под въпрос, да не се да, изпълнението на този въпрос. Когато се говореше за загубата на гори в Филипините чрез изграждането на баражи, те казаха, че вече е направен избора, но това беше един много важен дебат по програмата Ред. Е, програмата Райт. Един единствен представител на Латинска Америка в този форум настоя да се отчете е, имаше само един представител от Азия и, например, нямаше представители на хората, които живеят в африканските гори. Е, тоест, е, трябва, може би, да е, се проведе другаде този форум. Ако той се проведе в е, е, Женева, може би участието ще, ще да бъде по-балансирано. И искам сега да кажа само няколко думи за това, кой се изказа. Господин Онден, председателя на Конфедерацията на общностите в Марокко, той представи изисквания изискванията на своето, на своята общност, които са засегнати от затоплянето на климата. Също така се говореше а, Негевската пустиня, пустиня бедуините в тази пустиня и също така имаше в а, също така за а, Френска Полинезия. А, това бяха много силни изказвания, които а, бяха много интересни и също така а, се говореше за един департамент във Франция. За съжаление нямаше представители и на индианското население. Да се надяваме, че ще може да се е, е, осигури участие на, всич, на представители на всички етнически общности е, и на всички заинтересовани общности, защото ние се занимаваме с и които се отнасят и за автохтонното население и на европейските държави. Аз, тъй като се интересувам особено в тези въпроси, в Френска Гвиана също така трябва да се осигури присъствие на представители от там и, и това са хора, които а, консумират е, е, риба, всъщност те е, се тровят поради мините. И това са правата на коренното население, включително на държави от Европа. И ще спра тук. Благодаря, госпожа Килнис. Много се радвам, че вие споменахте и европейските корени жители. Аз непрекъснато общувам с, с северно инди е, автохтонно е, население. Вие, както знаете, Финландия все още не е, е подписала, не се е присъединила към конвенции. Има непрекъснато сблъсъци между корено население на Финландия във връзка с сечна дървета и Искам сега да помоля госпожа Сниберг и след това господин Понга да вземат отношение по въпроса. Благодаря ви. Вие вече казахте, че и в Европа има корено население, е, към Арктика трябва да го търсим. Те също присъстваха, така да се каже, на сесията. Моите колеги поставиха акцента като че ли върху Централна и Южна Америка, но когато говорим за проблемите на коренното население, трябва да разширим е, хоризонта. Аз за първи път присъствах на подобна конференция и трябва да кажа, че от гледна точка на програмата, на начина по който бе организирана конференцията и атмосферата, бе изключително приятно. Но о, така, типично по-европейски ще попитаме е, имаше ли смисъл от цялата тази сесия? Дали важните хора, от които нещо зависи, бяха там? Дали тези, които бяха там, имат възможност да действат? Е, и дали е, отговорните политици е, слушат какво се говори на тези форуми. Ето защо е, моят принос ще се ограничи в това е, да пледирам за изпращането на делегации в бъдеще на тези форуми. Е, като задачата на нашите представители винаги трябва да бъде да се опитаме да останем в диалог, да поддържаме диалога, с представителите на коренното население от всички континенти и да се чу да се опитваме да накараме и е, отговорните политици да чуят това, което се говори. В противен случай просто е, тези малцинствени групи като че ли ще останат в неоправдано по и е, неравностойно положение. Благодаря, Благодаря госпожа е, Снибле. Е, когато стигнем до дискусията, ще обсъдим този въпрос. Господин Понга има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да кажа, че бях много щастлив, че участвах в тази делегация. Аз казах, че в ОНЕ ние се срещнахме с, с редица посланници. И аз съм самия представител на а, корено население, което съм част от а, Европейския съюз и аз съм от сега се намерих от другата страна на от другата страна на гишето и аз искам да повдигна няколко древни въпроса. Не за първи път участвам в подобни изисквания, тъй като и подобни заседания. Аз участвам в комисията по деколонизация и местното население с една, един друг елемент на тези изисквания. мисля, че господин Проди току-що повдигна въпрос както и другите колеги, най-важният въпрос, който беше повдигнат от тези коренни представители. Това са горите, това е въздействието на климатичните промени, тяхното положение в местата, където живеят. Но а, на тях ме добре в местата, където живеят. И те са защитници на световната култура. И именно това разсъждение трябва да ни води към едно економическо развитие и, изискванията на тези малки народи, които живеят в горските райони, тяхното значение е изключително важно за нас, които живеем в големите европейски страни. И ние би трябвало да осъзнаваме какви са изискванията на тези малки население. И още нещо, което се чувстваше много силно в изискванията на тези малцинства. Това бяха едни политически изисквания във връзка с техния статут, във връзка с държавите членки, които ги управляват. И там също така се повдигна въпроса за мъдрост. Да, и за това как да се постъпи по отношение на държавите членки как да се уреждат въпросите. По време на една среща имахме възможност да видим какъв е процента на е, изпълнен, изпълнени резолюции, които се вземат на подобни конференции, на тези, на комитета, който, говори, който урежда всички тези въпроси, ни каза, че да, има напредък, но напредъка не е много голям. И а, това е напредък имам предвид, по взетите и приетите резолюции. Това исках да кажа. Благодаря, господин Понга. Да. Ако иска някой да обобщи въпросите. Може би госпожа Кил Нилсен. Не, искам само да дам малко допълнителна информация която, по повод на това, което току-що беше казано за горите. Форма, който се проведе миналата година, ще се съсредоточи върху а, а, въпросите на горите и това ще бъде обект на форума през следващата година. Някой друг? И аз бих искала да направя на препратка към въпроса, който госпожа Кил Нилсен повдигна тази сутрин пред комисията за положението на кореното население в Западна Папуа и Индонезия. Проведохме интересно обсъждане с комисията на проблемите на обезлесяването и на плантациите и за правата на корното население. Uh, разбрахме и с мораториума на обезлесяването, е, мисля, че това е добър начин е, да се премина към преустановяване на тази практика, която е лоша не само за климата, но и застрашава тези малки народи по цялата планета. Много полезна дискусия. Сигурна съм, че и вашето а, участие е било полезно. Необходимо е да не забравяме, че правата на корното население са важен елемент от нашата работа в защита на правата на човека и трябва внимателно да се занимаваме с тях, да не ги забравяме. И се надявам, че а, ще можем да разгледаме положението и на единственото, единствената а, подобна група в а, Европейския а, съюз, а, с, а, групата на самите. Да, е, разбира се, има и отвъд морски територии на някои страни, които не трябва да се забравят. Благодаря ви много за вашето присъствие тук. С това мога да бива заседанието за закрито, тъй като няма да провеждаме дискусията по доклада на господин Мартин, а следващото Заседание ще бъде следващия четвъртък в 9 часа. Е, специално обсъждане ще проведем с Испанското председателство за техните заключения е, по дейността извършена в областта на правата на човека. Също така председателят Бузек се съгласи да дойде и да разговаря с нашата комисия. Той е много активен в областта на правата на човека. И така, да предложи и дата за това заседание, която е малко а, трудна за осъществяване. Четвъртък, 24 юни в 3 часа. сутринта на този ден ще имаме среща на подкомисията. Но а, кой от вас ще е, е на разположение в четвъртък, е, след обеда, 24 юни? Можете ли да ми кажете? Нека да обсъдим този въпрос. Благодаря за вашето присъствие. Ще се видим в четвъртък.